So, good afternoon. И така, колеги, здравейте. Бих искала да приветствам днес и изпълнителния заместник председател Добровскис и господин Гентелони, член на комисията. Ще говорим за европейския семестър. Това е цял пакет който обхваща европейския семестър, цикъла на европейския семестър и обхваща годишната стратегия за устойчив растеж, доклада за механизма за предупреждение и съвместния доклад за заетостта. По-точно, този доклад ще даде възможност на докладчиците по собствена инициатива по съвместния доклад за заетостта и доклада за механизма за предупреждение да обменят идеи с комисията. Давам думата на комисаря за встъпителни слова. Господин комисар, господин Добровски, имате думата. Госпожо председател, уважаеми колеги, радвам се, че мога да говоря днес пред вас в рамките на първи обмен на мнение за европейския семестър. Винаги съм оценявал участието на Европейския парламент в законотворческия процес. Винаги съм отворен за въпроси, защото вие се насочвате винаги към най-големите проблеми в европейските страни. Позволете ми да опиша общия контекст. Заетостта е на високо равнище, финансите се подобряват. Но безработицата в някои държави членки също е много висока. Има рискове, има и геополитически напрежения – Рисковете са свързани с прехода към, нео... към въглеродно-неутралната економика, има рискове от демографско естество, от геополитическо естество също. Трябва да останем конкурентоспособни, за да може да преодолеем тези препятствия и предизвикателства. Затова нашите приоритети са именно конкуренто, конкурентоспособността и нейната устойчивост. Ние се основаваме на четири принципа тук – стабилност, продуктивност, честност и устойчивост. Най-напред, економическата стабилност е предварително условие за ръст и, про, и промени. Трябва да сме отговорни, трябва отговорностите да се разпределят правилно. Държавите членки трябва да използват финансовото си пространство за намаляване на дълговете. Това ще направи страните по-устойчиви на шокове. На следващо място трябва да се контролират дисбалансите чрез структурни промени. На това ще се върна след малко. В същото време трябва да укрепим нашата работа по економически и паричен съюз. Трябва да завършим банковия съюз и съюза на капитала, капиталовите пазари. На следващо място, производителността. В контекста на застаряването на населението и риска от ограничаване важен е въпросът за иновациите и производителността. Тук трябва да се заложи на технологиите, на уменията, за да може бизнеса да се да почерпи нови сили от иновациите. Това означава допълнителни реформи. На трето място – справедливост. Социалната справедливост е в основата на нашата економика и на Съюза. Европейският съвет подчерта важността на стълба за социални права. Трябва да подобрим трудовите условия и да осигурим прехода към дигиталната економика и въглеродно-неутралната економика. Публикувахме съобщение в тази насока съвсем насроко, наскоро. Освен това, съвместният доклад за заетостта се спира върху основните репери, свързани с стълба за социалните права. Има вече ясни резултати на лице е сближаване между държавите членки. Никола ще говори по този въпрос по-специално. На четвърто място устойчивостта. Европа трябва да стане първия континент, който да е въглеродно неутрален. Климатичните промени не спират пред граници, те ни засягат всички нас. Прехода към климатичната неутралност изисква инвестиции – Имаме целите 2030. Те изискват 200 милиарда на година е, като инвестиции. Така че на всички нива трябва да се положат повече усилия. Европейският бюджет няма да се справи с климатичните промени, за това са необходими глобални инвестиции. За да постигнем нашите цели, Комисията предлага инвестиционния план за Зеления пакт и плана за справедлив преход. С този план ние искаме да привлечем инвеститори и всички заинтересовани страни да положат усилия. Три са стълбовете. Най-напред инвестиции, на следващо място условия така че публичните власти да могат да създадат условия за инвестиции и накрая добри проекти. Ние ще предоставим на националните администрации възможността да одобрят и да приложат най-добрите проекти. И накрая искам да подчертая важната роля на Европейския парламент в прехода към въглеродно неутрална економика. Важна е ролята на парламента и в следващите стъпки на Европейския на семестър. Ще публикуваме наскоро доклада за напредъка по Европейския семестър. На следващо място трябва да се съсредоточим върху макроекономическите предизвикателства и на следващо място трябва да идентифицираме регионите, които са най-уязвими, що се отнася до въглеродната неутралност. И тук имам предвид нашия план за справедливост между отделните региони при, при прехода към, неу, към въглеродно-неутрална економика. Благодаря, господин Домбровски. Сега давам думата на господин Гентилони. Благодаря, госпожо председател. За мен е удоволствие да бъда днес пред вашите две комисии. Моите бележки ще бъдат насочени към три основни теми. Първо, целите за устойчиво развитие и семестъра, проекто препоръките за еврозоната и на трето място механизмът за предупреждение. Както тук що каза Валдис, ние работим за интегрирането на целите за устойчиво развитие на ООН в механизма на европейския семестър. Ние започнахме този процес с годишната стратегия за устойчив растеж. Това е заложено в проекто препоръгите за еврозоната. Следващият етап са годишните доклади, които ще бъдат публикувани в края на месец февруари. Ние ще надградим на тази нова стратегия за устойчив растеж, като обърнем внимание на екологичната устойчивост, като потърсим синергии между екологичните, економически и социални политически цели. Освен това, се предвижда да се е, следи изпълнението от страна на държавите членки по всяка от целите за устойчиво развитие. Държавите членки трябва да докладват е, за реформите, реализирани чрез техните програми. Е, това се очаква да стане през април и това ще бъде отчетено в препоръките по страни, които излизат в края на месец май. Това, което накратко очертах, бих искал да бъде кристално ясно. Това са само първи стъпки. Ние имаме предвид един пилотен цикъл от интегрирането на ЦУР в европейския семестър. Така че това не е въпрос от днес за утре. Сега относно проекто препоръките за еврозоната. Трите основни думи са координация и е, диференциация. Ние трябва да спрем да разглеждаме еврозоната като е, състояща от 19 отделни економики, а трябва да гледаме на нея като е, едно цяло. И сега най-голям в света е излишъкът по текущата сметка. Необходимо е да се ребалансира външната позиция на еврозоната. Това ще помогне за устойчивото търсене. Но ние не искаме всичко да е уеднаквено. За тази цел препоръката призовава държавите членки да действат както колективно, така и по-отделно в отговор на различните предизвикателства, пред които са изправени. В частност, държавите членки, където и дефицитът по текущата сметка е, съществува, ще допринесе за подобряване на конкурентоспособността и намаляване на външния дълг. Това трябва да отчита риска от продължителен застой. Освен това, държавите членки с фискално пространство трябва да дадат допълнителен тласък е, на висококачествени инвестиции. Освен това, държавите от еврозоната трябва да насърчат е, конкурентна, зелена и е, цифрова економика чрез материални и нематериални инвестиции, както частни, така и публични. Зеленият и цифров преход са огромни възможности, които, а, трябва, от които трябва да се възползваме. Трябва да се намери нужния баланс. Това е в основата на механизма за справедлив преход. И това е в съответствие, както каза и Валдис, с духа на инвестиционния план по Зеленият пакт. Не бива да се допуска също съревнование между държавите за налагане на най-низки данъци. И накрая нещо по доклада за е- годишният е, механизъм за предупреждение. В доклада се отбелязват онези държави, където има макроекономически дисбаланси и където е необходимо да има задълбочен преглед. Добрата новина е, е че същите 13 държави членки, през, за които беше изготвен такъв задълбочен доклад преди една година, отново ще бъдат анализирани. Освен това, в доклада се съдържат послания за последните развития, които искам да споделя с вас. Корангирането на макроекономическите дисбаланси, свързани с високия дълг, например, трябва да продължим. Продължаването на усилията за корекции трябва да продължат. Освен това, економическите перспективи стават все по-мрачни. Има нови рискове, които може би се зараждат, например цените на жилищата, те нарастват почти повсеместно, също има силно нарастване на единичните разходи за труд, особено в държавите от Централна и Източна Европа. Комисията ще предприеме допълнителни стъпки като представи задълбочените прегледи в е, края на февруари като част от е, докладите по държави. Това е възможност е, да се очертаят следващите стъпки в цикъла на семестъра. И ние сме на ваше разположение, за да обменим мнение за докладите по страни, които ще бъдат прияти на 27 февруари. Очаквам вашите въпроси и коментари. Председателката, да, можем да преминем по-късно към подобен обмен на мнение. Сега давам думата на Никола Шмидт. Благодаря, госпожо председател. С ваше позволение ще говоря на френски язик, след това малко на английски. Това е огромно удоволствие за мен да бъда отново сред вас. Економическото управление, социално-економическото управление има за цел да засили социалната пазарна економика. Тя трябва да бъде в услуга на гражданите, така както беше посочено от председателя на комисията Фондер Луен. Фондер ние трябва да изградим стълба на социални, да изградим социалния стълб. За това започна дебат да се определи съвместно това, което трябва да се направи, за да добие този стълб по-конкретни измерения. Комисията също представи първите елементи, рамка за минимално заплата за всички европейци. Това е първият етап на консултациите с социалните партньори, за да може да чуем тяхното мнение. Годишната стратегия за устойчив растеж насърчава економики, които свързват економиката, економическата стабилност, социалната закрила и борбата с климатичните изменения. Сега ще мина на английски язик. Изпълнението на Стълба на социалните права също дава възможност да се подобри устойчивостта на економиката ни и сближаването и иновациите. Това е особено вярно в дълбоко интегрираните сфери, като Паричния съюз. Економическото сближаване и социалното сближаване трябва да вървят ръка за ръка. Ето защо предложен, предложените препоръки за еврозоната предлагат действия в много области, свързани с принципите на стълба, като укрепване на инвестициите в образованието и обучението, в създаването на нови умения и работни места, засилване участието на жените на пазара на труда и да се гарантира също равнопоставеност на всички нива насърчаване на създаването на качествени работни места, справедливи условия на труд и недопускане на сегментиране на пазара на труда. Освен това, устойчиви системи на социална закрила, насърчаване на социалния диалог и на колективното трудово договаряне. Тази година предложението за съвместен доклад за заетостта показва, че Европа постига напредък по реализирането на стълба на социалните права. Продължава нарастването на заетостта. 241 милиона души са заети в Европейския съюз. Това е най-високата стойност до сега. Броя на лицата, които са застрашени от бедност и социално изключване, продължава да намалява от 2018 насам. Но доходите, неравенството са на високи нива. Справянето с неравенството изисква действие в много сфери, включително подобряване на уменията, системи за данъчно облагане и за стимулиране, създаване на равни възможности в образованието, гарантиране на достъп до социални услуги, които да са финансово достъпни, също подобряване на жилищното настаняване, насърчаване на равенството между половете. Тук има предизвикателства, защото има разлики в заплащането между мъжете и жените и се запазва стабилно от 2017 на, 7... 2017 на сам. Заплахите трябва да отговарят на нарастването на производителността и да гарантират достоен живот на високи нива остава бедността сред децата, особено в семейства, където родителите имат несигурни работни места. Необходимо е също подобряване на уменията. На 4 март комисията ще излезе с съвременна програма за уменията, което подобрява възможностите на хората да се намерят работа, да се адаптират към промените в економиката и пазара на труда, както и екологичния преход. Това изисква непрекъснато усъвършенстване и а, нови умения. Работата на платформи създава нови възможности, но създава и предизвикателства пред пазара на труда, създава също и някои а, юридически а, проблеми. Ние ще работим за гарантирането на социалната закрила на всички работници, независимо от това какъв статут имат. Системите на социално осигуряване се модернизират, въпреки че в някои категории от населението остават трудности, като самонаетите лица. Също има проблеми с адаптирането на пенсионните системи, системите за полагане на дългосрочни грижи и прочие. Това изисква дебат, насърчаване на достъп, устойчивостта на дългосрочните грижи също са важен въпрос, защото за сега се речи да по-скоро на неформален на помощта. Държавите, членки, местните регионални власти, партньорите, гражданското общество, всички трябва да участват в изпълнението на стълба на социалните права. Това е съвместна отговорност на европейските институции, всички заинтересовани страни. Европейския парламент, който е гласът на хората, може да даде своят принос, на който ние разчитаме. Благодаря. Сега ще преминем към първия кръг от въпроси. Както е обичайната ни практика, най-напред ще започнем с въпроси от докладчиците от Емпъл и Екон. Всеки от тях ще разполага с по 3 минути за въпроси. След това ще слушаме и отговорите на комисарите. Те ще разполагат с по 2 минути за отговор. Сега давам думата на госпожа Лалюк от Екон. Аз ще говоря на френски. Благодаря ви. Госпожо председател, скъпи комисари, скъпи колеги, комисията призовава за преразглеждане на европейския семестър да се промени също и заглавието на доклада. Сега това се нарича годишна стратегия за устойчив растеж. Аз отговарям за доклада и ние ние отчитаме този нов подход, промяната в показателите, чрез включването и на целите за устойчиво развитие. Въпреки това, ние всички знаем, че най-важното е да се гарантира екологичния превод, преход, тъй като пазарите не могат да заместят държавата. Нашите економики от години страдат от липса на инвестиции – в Испания, в Франция, в Полша, в Германия. Ние всички сме изправени пред проблеми с недостатъчното финансиране. Всяка година докладът за годишния семестър подчертава тази липса на инвестиции. Ние успяхме да се справим с едно табу в Европа след кризата, а именно въпроса с паричната политика. Дали тази криза ще ни позволи да бъдем също толкова прагматични и да се справим с друго табу, свързано с обществените разходи. Бих искала да разбера каква е гледната ви точка по така нареченото златно правило – да се извадят средствата, които са изразходвани за противодействие на климатичните изменения от изчисляването на дефицита. Също при разглеждане на двупакета и шесто пакета, защото става ясно, че не може да има ефикасна политика без да има такова ревизия на тези пакети. Ние искаме да станем континент, който има нулеви CO2 емисии, но ние няма да постигнем тази цел, ако не отчитаме и нуждите от адекватни бюджетни средства. Какво е вашето мнение по тези въпроси? Благодаря ви много. Аз също ви благодаря. Сега давам думата на Клара Добрев от Комисията по заетостта. Благодаря, госпожо председател. Както казахте, господин Добровски, с Европейския съюз реализира економически растеж през последното десетилетие. Имаме чудесни данни, БВП, инвестициите, заетостта, други макроекономически показатели са рекордно високи в някои случаи. Но това е едната страна на монетата. Има и друга страна и там нещата не изглеждат толкова розови въпреки средният е, растеж, неравенството в е, обществото в Европа нараства през последните години. Белността, особено сред децата, което сериозно буди тревоги, нарастват и е на високи стойности. Все още ситуацията не се подобрява, въпреки чудесните економически данни, въпреки данните за годишен растеж, ние не изпълняваме социалните аспекти на Паричния съюз. Много се говори за предизвикателствата, свързани с изменението на климата. Предприеме стъпки. Надявам се те да са достатъчни, но ние няма да можем да изпълним задачите си, ако не привлечем стотици милиони европейски граждани на наша страна – което означава, че справедливият преход, социалните аспекти на Зеленият пакт не са нещо допълнително към този пакт. Не е нещо, което трябва да бъде като витрина. Това е сърцевината на Зеленият пакт. Трябва да има силни социални аспекти. Без тях няма да можем да изпълним обещанията, които сме поели чрез Зеления пакт. И не можем да се провалим в това отношение. Така че със сигурност се нуждаем от нов модел. Господин Добровски, във вашето изказване, вие споменахте отново справедливостта и устойчивостта. Тук в Европейския парламент ние осъзнаваме, че устойчивостта означава устойчивост на економиката, социална устойчивост и екологична устойчивост. Три неща в едно. Те трябва да са заедно, не могат да бъдат отделени, едно от друго. Вие говорите за справедливостта като нещо допълнително, което трябва да осигурим наред с политиката ни за устойчива економика или устойчив климат. Не, но това не е нещо допълнително. Това трябва да е в центъра на вниманието. Въпросът ми е как комисията възнамерява да направи така, че да има справедливост в новият модел и да придобие същата тежест Искам да подчертая нуждата да има същата равна тежест, да бъде адекватна. Благодаря ви. Сега давам думата на господин Добровски за отговор. Uh, uh, Ще започва с първия въпрос за европейския семестър. Действително, ако сравните предишната, с предишния мандат на комисията, ще видите, че сме променили в известна степен а, наратива. Даже значително променихме и заглавието на документа, вече се нарича стратегия, за да отразим този нов наратив и начина по който гледаме на економическите, социалните и също така екологичните, климатични аспекти по един интегриран, холистичен начин. Това е основата на новия ни подход към европейския семестър. После въпроса, който повдигнахте за прегледа на пакета от 6 части и пакета от 2 части. Ние ги подготвяме в момента, преценяваме състоянието в зависимост от новите ни данъчни правила. След това ще започнем една публична консултация по един отворен начин, без да предполагаме как ще протокат нещата, за да видим на къде следва да се насочим. И след тази консултация ще се върнем към темата и ще предложим новите стъпки в този контекст на този етап е твърде рано да извеждаме заключения. Но имаме и казаното данъчния съвет за правилата и също така измеримите показатели в данъчно отношение и други елементи, които ще са основа на нашата дискусия. По-нататък, ако а, говорим наистина за устойчивостта на инвестициите, ми се иска да подчертая плана за инвестиции на европейската, за Европейския зелен курс. Поне 1 трилион евро за следващото десетилетие. После връзката между екологичното и социалното. Споменах нов наратив. Имаме в стратегията виждаме тези елементи по интегриран начин и това е, което комисията не веднъж подчертава, че следва да има зелен преход и да се приспособим към зелената цифрова а, трансформация по начин, който е социално приемлив, който запазва наша, нашия модел на социална а, пазарна економика. Също така ние току-що публикувахме съобщението за силна социална Европа, а, именно за да подчертаем нашата позиция в това отношение. Благодаря, господин Джентилони. Въпросът на Люк ще, на госпожа Лялюк ще отговоря за думите на госпожа Фонен Лайен, която каза, че зеленият курс е новата ни стратегия за растеж. Мисля, че има послание в тези думи. Трябва да работим усилено, както и Валдис току-що каза, Както Валдис току-що каза, ние започнахме прегледа на законодателния проект от 6 законодателни текста и от 2 текста. Ще предстоят дискусиите, парламента ще има централна роля и целта ни е инвестициите да бъдат по-лесни, били те публични или частни. Това е целта ни, тъй като има а, ярка ситуация на недостатъчно инвестиции, което не е достатъчно. И сега на въпроса на почитаемата а, депутат Добрив. Когато говорим за устойчивост, говорим за една обща концепция за устойчивост. Ето, е, тази концепция е екологична, но и социална. И в последните години виждаме добри е, нива на растеж, но често без достатъчно последици, що се отнася до социалната устойчивост. И това е усилието, което трябва да направим, за да интегрираме в европейския семестър и социалния аспект, и екологичния аспект, без да намаляваме макроекономическия обхват. Не е лесно, но работейки заедно, смятам, че можем да постигнем тази цел. Благодаря. Благодаря много, господин Шмидт. Благодаря. Само в добавка към казаното от комисаря Джентилони. Мисля, че за нас е пределно ясно, че социалното измерение е еднакво важно измерение в този преход или в тези преходи, защото има прехода от зелена гледна точка, но също така и цифровата, цифровия преход. Така че ние публикувахме това съобщение за силна социална Европа за справедлив преход. Тоест много ясно подчертаваме тази връзка. Естествено, свързано е всичко това с, приложе... с приложението на социалния стълб. На първо място, инвестирането в хората. Това означава, че когато говорим за инвестиции, Става въпрос и за инвестиции в голяма степен в хората. Уменията ще продължат да бъдат ключови за справедливия преход за всички. Никой да не бъде изоставен. Да има заетост, която е качеств, с качествени работни позиции и включващ е, трудов пазар. Тук отново са абсолютно важни е, уменията и заплащането. Говорим за е, рамка за минимална работна заплата в Европа. Говорим за способстване за колективното договаряне, борбата с бедността. Вие споменахте, бедността сред децата е един от централните въпроси. В момента говорим и обсъждаме възможността за разработване за гаранция за децата. Благодаря. Сега преминаваме към втория етап тук имаме четирима, които ще се изкажат. Всеки един от тях ще разполага с минута и половина. Започваме с комисията ЕМПЛ, господин Денис Радке от НП. Благодаря. Уважаеми колеги, най-напред благодаря на комисарите, че са тук при нас и говорят с нас. Благодаря и на господин Валдес. Благодаря за това, че почерта въпроса за социалната справедливост и колко е важен този въпрос за комисията. Сега конкретните ми въпроси. С фонда за справедлив преход – много се говори за това откъде ще дойдат парите, сега обаче нещата опират до конкретиката. Тук трябва да подчертаем, че този фонд е много важен. Според мен това наистина е така. Освен това, не бива да се, допа, да се допуска подкопаване на социалните ценности. Зеления преход на економиката – трябва да бъде социално подплатен и уязвимите групи не бива да страдат. Затова, моля наистина, кажете още нещо по този въпрос. Това към господин Добровски. Господин Шмидт, вие ще имате работа по въпроса за минималната заплата. Процесът вече запом... започна. Тук искам да подчертая, че независимо от крайния резултат, много е важно да говорим за колективните трудови договори в Европа. Говорим за растеж, много говорим за успех, но какво ще получат в портмонето си всички хора от този успех от този растеж. Много хора губят. Тук става дума за социален барут, бомба с закъснител. Фербер. Сега Маркус Фербер от комисията ЕКОН от НП. Благодаря. Аз също ще говоря на немски. Ще се опитам да спазя времето за изказване. Ще се концентрирам върху европейския семестър. Комисията непрекъснато говори, че иска да има по-малко препоръки страна по страни, трябва да има по-ясни цели, нещата трябва да станат по- обозрими, по-бързи реформи и по-ясен бюджет. Стратегията за устойчив растеж 2020 година е, от този триъгълник се получи четириъгълник, е, който според мен е доста трудно дефиниран. Производителност, справедливост, растеж. Всичко хубаво, но е, отново нещата стават сложни. Е, в европейския семестър искате да, по, да интегрирате и целите за устойчиво развитие. Как смятате да го направите? Освен това, казахте, че целта трябва да е фокусиран семестър. Как смятате и тази цел да бъде съпоставена с досегашните цели. Освен това, целта номер 8 от целите за устойчиво развитие. Как тази цел номер 8 смятате да интегрирате? Благодаря. Сега госпожа Мари Пиер Ведрен от комисията ЕМПЛ и от групата Обнови Европа. Благодаря, госпожо председател. Държа да ви благодаря, господа комисари, за това, че сте тук сред нас, за да отговорите на нашите въпроси. Наистина, економическата и социална отговорност е наша. Може да се поздравим с това, че вашата стратегия за европейски семестър се включва в зеления курс и също и правата на човека остава тук. Вие започнахте с редица инициативи, минималната работна заплата във всяка държава членка и също така уменията в областта на цифровата економика. Комисията трябва да си да те сметка, че са важни всички тези елементи, но често се е, говори само за бюджетните и данъчни регламенти, по-скоро отколкото за социалните. Вътрешния пазар а, в предишния мандат много инициативи и преразглеждане на директиви бяха именно по тази тема. В каква степен ще а, приемете това, за да осигурите мобилността на, държав... на работниците в Европейския съюз? И втория ми въпрос е за фонда за справедлив преход и за адаптиране към глав глобализацията. Как ще се осъществи този преход с различните времеви рамки? Как ще има съответствие между тези фондове и тяхното прилагане? Благодаря. Благодаря сега господин Енгин Ероглу от комисията ЕКОН и от групата Обнови Европа. Благодаря, благодаря за въпроса, да, за възможността да ви задам въпроси. Искам да започна с цитат от нашия финансов министр. Е, става дума за европейския семестър. В рамките на европейския семестър комисията излиза винаги с доклад за растежа. В него са заложени основните предизвикатели за заетостта, за економиката и съответните мерки за преодоляване на предизвикателствата. Е, финансовият министр не е от моята политическа партия, но аз тук споделям неговото мнение, защото според мен фокуса на доклада е променен. Тук става дума в момента за доклад за устойчивост. Много са важни реформите, но реформите трябва наистина да бъдат приложени в държавите членки. И аз се опасявам, както каза и колегата от НП, че тук се прави един пакет – който обаче няма да доведе необходимите реформи. Въпросът ми е, не става дума тук като че ли за реформите персе, а за един доклад на устойчивостта. Така ли е? Правилно ли разбирам? Благодаря много. Сега време е за господата комисари и техните отговори. Господин Домбровски. Благодаря, госпожо председател уважаеми депутати. Благодаря ви за вашите въпроси. Първо, Фонда за справедлив преход и неговата връзка с Европейския социален фонд Плюс. Това, което предлага комисията тук е да има фонд за справедлив преход, освен нашето а, предложение за а, а, това, което предлагахме за 1,5% от брутния доход. Идеята не е да започнем този дебат, това за сметка на социалния фонд ли е, или за обща сълско-стопанска политика. Това е наистина предизвикателство, което изисква финансиране. Тези от вас, които бяха по- амбициозни и говориха за 1,6%, знаят. След това видяхме, че и в съвета се говори за обратното. Се говореше за обратното, че 1,11 е твърде много, но наистина предложенията на комисията са да се надгражда на настоящите нива. После имаше въпрос за европейския семестър и специфичните за държавите препоръки. Не мисля, че ще използваме повече тези препоръки, защото тук има една област от въпроси, които са по-широки. И колегите вече споменаха това. Естествено, ще е едно усилие за поддържане на равновесието, но трябва да има економически и социални въпроси, като в същото време се интегрират в тях целите за устойчиво развитие. И така ще видим как да се включат тези приложения към докладите по страни, за да се прецени как всяка една държава прилага своите препоръки и също така, що се отнася до ам, цел за устойчиво развитие 8, не можах да схвана много добре въпроса, защото все пак това е нещо доста хоризонтално в семестър. Способстването за всички тези цели и пълно и продуктивно, продуктивна заетост и така нататък, това е свързано с цялата, целият диапазон на европейския семестър. Може би ще оставя някой от въпроса на комисаря Шмидт, но за устойчив стратегията и структурните е, реформи, да, концентрацията върху структурните реформи остава. Това го обсъждахме в документите, също приоритетите за конкурентоспособността, структурните реформи са изключително важни, за да осигурим конкурентоспособността на нашата економика. Благодаря, комисаря Джентилони. Няма да повтарям казаното от Валдис за фонда за справедлив преход. Нашето предложение е за този фонд е към различните глави по семестъра. Считам, че целите да се опрости всичко това. са нещо, което споделям, но това не означава задължително да се избегне, да речем, да има няколко цели. Имаме социалния стълб, социалните измерими показатели семестъра и може би днес концентрирахме представенето си в голяма степен върху устойчивостта, околната среда, целите за устойчиво развитие, защото това е и новия наратив. И новия профил, който определя новата позиция, но това не означава, че ние ще загубим ам, някаква а, видимост или настояване върху реструктурирането и работата върху дисбаланса. Трябва наистина да го работим в тази посока, тъй като в дискусиите помежду ни и с държавите членки и в доклада също се споменава а, на Европейския данъчен съвет. Посланието за упростяването не е просто послание заедно с другите въпроси. Това е послание за упростяване на механизма за макроекономическите дисбаланси, което от много заинтересовани страни се счита за твърде сложно, твърде трудно за използване по един обективен начин. Така че виждам риска от разводняване Разбирам, че няколко всъщност бих казал на господин, господин Фербер, че а, номер 8 като цел за устойчиво развитие вече е в социалния стълб. Но има и няколко други, които са свързани с върховенството на закона, с правосъдието и те не са в европейския семестър. Трябва да ги интегрираме в общата стратегия на новата комисия. И така, целта да се опрости е много ясна за мен. Мисля, че можем да направим това, имайки предвид също така и новите си ангажираности с социалната и екологично измерение, които са свързани в целите за устойчиво развитие. Благодаря много, господин Шмидт. Няма да има подкопаване на ценности, няма да има объркване и препокриване. Сега всички ние знаем, че минималната заплата не е универсално средство, но в някои страни това ще доведе до повишаване на заплатите. Съгласен съм обаче, че Правилният инструмент е колективните трудови договори. Затова тази политика трябва да стане част от социалната политика в много държави членки, така както би трябвало да бъде навсякъде, във всички държави членки. За съжаление, това не е факт в някои държави членки. Сега, що се отнася до точка 8? Мисля, че нещата са взаимообвързани. То когато казваме, че искаме е, да създадем качествени работни места, то тогава трябва да имаме предвид, че Европа има нужда от тях, за да стигне за да постигне целите с растежа. Това колегите го показаха много ясно. Няма проблем с тази цел. Тя е интегрирана в стълба за социалните права, където имаме устойчив растеж и заетост. Не виждам обаче, не виждам и противоречие между структурни реформи и устойчивост. Устойчивостта е нещо, което е една структурна реформа, която е широкомащабна. Ако тази реформа не бъде проведена, то тогава е, няма да имаме растеж. А климатичните промени тук дават само един много добър пример. А за мобилността на работещите, естествено, че трябва да насърчаваме всичко това, но тази мобилност трябва да е в съответствие с социалните права. Социалният дъмпинг е нещо, с което трябва да се борим с всички средства. И преди 12 години имаше директива приета за командироването. Тя преди две години, извинявате, и а, тя ще влезне в сила тази година и комисията ще следи за правилното прилагане на тази директива и също така използването и, а, за да може и а, да се а, действа през агенцията по заетост на европейско равнище. И сега комисията прилага разпоредите на м, фонда за приспособяване към глобализацията и а, ние ще го засилим. Благодаря много. Сега давам думата на госпожа Ланген Ципен, председател на а, комисията ЕМПЛ и тя ще председателствата останалата част от нашия диалог. Благодаря, уважаема колега. Стигаме до третия етап, същата процедура като преди. Благодаря на господин Шмидт за социалния принос. А сега започваме с Филип Ламбертс и след това госпожа Ким фон Спарентак, след това госпожа Франческа Донато и Елена Леси по една минута и половина за тях, за техните въпроси и след това отново ще дадем думата на господа комисарите за отговори. Филип Ламбер, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Ние сме доволни, че виждаме една нова ориентация в новата комисия и се радваме, че един от основните стълбове е именно такъв. В следващите пет години искаме да го подкрепим, но имаме двоен проблем. От една страна сме наясно, че парите няма лесно да дойдат за финансирането на инвестициите, които са необходимо. и от друга страна, знаем, че а, макар а, бюджетните цели да са в а, договорите, има други видове цели, които не са залегнали. Може би в процедурите за дисбаланса има средство, което може да се използва, за да се реориентира политиката в хода на прехода. Защото ако разгледаме целта на тези процедури. Там това, с което искаме да се правим е макроекономическата уязвимост на държавите членки. В този смисъл вече сме видели, че а, твърде голямото разчитане на износа и оттам и, а, сериозните излишъци по текущата сметка могат да се окажат уязвимости. В този смисъл бих приветствал процедурата да се навлезе по-сериозно в посока на разглеждане на тези сериозни излишъци. Но има други два момента, а, които може би ще се наложи да добавим в процедурата. Твърде високите не а, разлики между хората, твърде големите а, неравности, толкова а, вредят на економиката. Така че високата големите разлики на нивата в економиката е допълнителен риск, уязвимост на економиката. Така че бих ви приканил да разгледате всичко това, когато обсъждате преразглеждането на процедурата. Благодаря. <clears throat> Радвам се, че говорите за, говорихте за увеличаването на цените на жилищата. Това е проблем за много хора. Сега за годишния обзор на растежа. Това е отразено. Комисията се е, интересува главно до, от приноса на финансовите пазари към макроекономическата стабилност – Въпросът ми е, смятате ли, че трябва да има реакция на увеличаването на цените на жилищата? То е, тази тенденция е свързана с увеличаване на броя на, безработни, на, бе, на бездомните. Предвиждате ли определени мерки за това? Предвиждате ли препоръки за отделните страни? И как смятате да оцените риска от бедност за гражданите. На следващо място, как смятате, какви смятате са, а, каква смятате е ролята на платформи като Airbnb при жилищния пазар? Смятате ли, че акта за единния пазар може да осветли въпроса като отговорността, економическата отговорност. Госпожа Донато. Имам въпрос към комисар Гентилоне и Домбровскис. Въпросът ми е свързан с пакта за стабилност и растеж – Ясно е, че трябва да погледнем начина по който ще гарантираме растежа, растежа и инвестициите. Бих искала да знам дали има съгласуване в някои области. Ясно е, че трябва да има интервенция в областта на дефицитите, трябва да има и интервенция в областта на структурната задлъжнялост. Това е важно за социалната защита. Освен това, трябва да се мисли за публичната задължен, задълж, задълж, публичния дълг. 60% е прагът. Но това, такъв прак не съществува никъде по света и това подкопава инвестиционния капацитет на някои страни. По отношение на търговския баланс, който бе споменат, ако Това, което казахте е вярно, това означава, че вътрешното потребление и търсене ще бъдат ограничени и ще се свият. Ние може да имаме само социална и финансова стабилност, ако променим параметрите на финансовата стабилност. И в рамките на Зеления пакт, за да може да имаме инвестиции от 1 трилион евро, за да ги привлечем, трябва да имаме съответното ниво на социална инфраструктура. Ораторът е прекъснат. Следващият оратор. Благодаря. Има неща, по които няма да сме съгласни. Има и други области, за които бихме искали да допълнителни отокчения. Вие говорихте за растежа, за структурни реформи и за бюджетните баланси но социалните аспекти се загърбват. За да имаме равнопоставеност, трябва да се борим срещу изключването. И хората в риск са хората с увреждания най-вече. Те са заплашени от изолация. И е, тяхната, техния процент на заетост е 50. Всеки втори човек с увреждане е безработен. Е, компетенциите на тези хора не се използват. 47% от тези хора са в риск от депресия. Господин комисар, как ще работите, за да подобрите ситуацията на хората с увреждания? И колко хора от служителите в институциите са хора с увреждания. Как ще отговорите на апела за включване, за социално сближаване? В Италия фондът за хора с увреждания е намален с 10 милиона евро. Господин Гентелони, Въпросът ми е към вас. Какво ще направите за повишаване на заетостта сред хората с увреждания? Благодаря, дами и господа. Сега давам думата на господин Домбровски за отговор. Благодаря. Уважаеми депутати, най-напред ще отговоря за, на въпроса за Зеления пакт и правните основания. Имахме съобщения, имаме политически ангажимент за въглеродна неутралност до 2030 година и 50 година, но както знаете, предстоят правните обвързвания – за макроекономическите баланси и процедурата, свързана с тях. Ние използваме тази процедура, например, по отношение на Германия и Нидерландия, защото те имат излиса, и, и, и, излишъци И смятаме, че тези страни трябва да изготвят едни разумни финансови пакети, за да използват изцяло финансовото си пространство за справедливостта. Още от миналата комисия говорим по този въпрос и подчертаваме включващия растеж, намаляване на неравнопостевостта равнопоставеността и бедността. Комисията излезе с препоръки в тази насока и тези препоръки ще залегнат в дневния ред на комисията. За жилищата. Наистина смятаме, че това е макроекономически дисбаланс, тъй като той е свързан с ипотеките, а от именно ипотеките започна финансовата криза. Ние естествено гледаме ипотеките свързани и с социалния въпрос. В европейския семестър ние идентифицирахме инвестиционни приоритети за държавите членки, а именно достъпа до жилище бе идентифициран като контекст за следващата МФР. Ще продължим да работим под, в тази област. Сега за финансовите правила обсъждаме въпроса в рамките на 6 и 3 пакета. Благодаря. Господин Джентелони има думата. Благодаря. Уязвимостта, за която говори господин Ламберт. Това е важен елемент в анализа на макроекономическите дисбаланси. Правните инструменти имат различна тежест както каза и Валтис преди малко. И те са свързани с Зеления пакт. В нашите препоръки тези разлики и тези уязвимости ще бъдат взети предвид. И то не е само по отношение на неравнопостемостта и по отношение на зависимостта от твърдите горева, ще има и други макроекономически дисбаланси, които и в момента вече се вземат предвид в препоръките. На второ място, отбелязах си това, което казахте. По отношение на достъпа до жилище и необходимостта да се обсъди въпроса за това дали определени платформи трябва да имат влияние върху сектора. Това ще бъде въпрос, който ще се обсъжда вероятно в сряда или четвърта, когато ще, прода, при, когато ще имаме предлож, когато ще получим предложение за облагане на, на, на тези на, за облагане на данък с тези на, на, с данък на тези платформи на госпожа Донато за преосмисленето на правилата за пакта за стабилност и растеж. Това преосмислене е много важно. Ние започнахме публична консултация и целта е да получим ясни предложения и да стигнем до ясни заключения. Те неща са ясни. Трябва да намерим най-подходящите инструменти за улесняване на публични инвестиции. И на второ място, без подходящ контекст за частни инвестиции и без съфинансиране от държавата не може да постигнем поставените си цели. Що се отнася до хората с увреждания? Мисля, че комисар Шмидт трябва да отговори на този въпрос. Благодаря. А сега господин Шмидт има думата. Сега господин Домбровски сказа за жилищата, как ние виждаме въпроса с достъпа до жилищата. Това е важен за европейския семестър въпрос. Тук се вплитат економически, социални, аспекти. Аспекти са конкурентоспособността. Те навлизат много надълбоко и засягат дълбоки проблеми в нашите общества. За цифровизацията. Трябва да потвърдя, че работим с комисар Вестагер по социалните аспекти на цифровия дневен ред, трудовите условия и социалната защита. Това са важни въпроси. Няма да ги загърбим в тази дискусия. За хората с увреждания. Най-напред. Тази комисия се застъпва за равнопоставено за всички на всички равнища. Това председателката на комисията обяви. Това засяга и хората с увреждания. Особено комисарката Дали ще работи по нова стратегия за недискриминация на хора с увреждания. Мисля, че може да интегрираме специална подкрепа за хора с увреждания в рамките на младежката гаранция. Ще им помогнем да намерят работа, да бъдат по-добре квалифицирани, в дневния ред за уменията трябва да има помощ и възможност за хора с увреждания за достъп до обучение, защото изключването на, на трудовия пазар в рамките на трудовия пазар е свързано и с факта, че тези хора, хората с увреждания имат малко умения. На следващо място, мерките, които държавите членки трябва да предприемат, за да опосредстват включването на тру... в трудовия пазар на хората с увреждане. Мисля, че това е друг инструмент, който държавите членки трябва да използват, за да поощрят желанието на потребителите да наймат хора с увреждания. Благодаря. Сега преминаваме към следващия рунд, кръг въпроси. Започваме с госпожа Рафалска от ЕКАРЕ. Минута и половина, моля. Благодаря. Господин... Господа комисари, дами и господа. Говорим за социална Европа, за устойчивостта на социална Европа, за справедливия преход. Всичко това звучи прекрасно, но сме много далече от реални резултати. Много сме отдалечени от една справедлива Европа и това го казвам като полякиня. Виждаме, че Польша ще получи по-малко пари от европейския бюджет заради липсата на върховенство на закона. Ние не смятаме, че това е справедливо. За нас Европа и справедлива Европа все още е мечта. Говорим за цифровия и екологичен преходи. Това е хубав подход, но също така ние говорим, че искаме да поддържаме солидарност и също така искаме да поощрим иновациите и конкурентоспособността. Добре, как ще обедините всички тези елементи? Трудна задача. И накрая бедността. Това е риски за Полша. За бедността се говори и в Зеления пакт, и в въглеро... нисковъглеродната економика. Смятате ли, че е заплашена конкурентоспособността на нашата економика и че ще се увеличи енергийната бедност? достъпа до жилище. Това бе засегнато от други колеги. Това е много важно. Съществува риск и на трудовия пазар, и за трудовия пазар. Мистер... Господин Епинг от ЕКР. Благодаря, госпожо председател. Имам въпрос към комисаря Домбровски относно устойчивостта. Уважаеми господин комисар, доколкото разбирам, вие сте застъпник за Зеления пакт. Това е огромен инвестиционен план за намаляване драстично на емисиите на СО2. Но атомната енергия, както и някои от реакторите, които се използват, не бяха споменати. Изобщо и ядрената енергия не се споменава. Въпросът ми е простичък. Какво е мнението ви като физик, ядрен физик да речем, за ядрената енергия като важно устойчиво решение за енергийния преход – и за постигане на климатичните цели, заложени от тази комисия. Благодаря. Госпожа Перейра от Обединената левица има думата. Благодаря. Добър ден на всички. Въпреки социалните и екологични съображения, не считам, че Зеления пакт включва кой знае какво ново. Зеленият пакт никога няма да бъде применен с, социалната справедливост, на, постигането на прогрес. Точно обратното ще се увеличи експлуатацията на работниците, също предлагането на публични услуги, разпродажба на стратегически отрасли. Нашите работници заслужават социални и трудови права, които да бъдат защитени, така както се предвижда в стълба за основните права и хартата за основните права. Не трябва да се налага непрекъснато да сме в ролята на молители. Трябва да е ясно, че економиката обслужва хората и околната среда. Казвате, че ще се изключат от отчитането на дефицита всички въпроси, свързани с здравеопазването и други аспекти. Дали ще се съчетае всичко това с мерки за повишаване на заплащането е, на унези особено, които е, са в категорията на работещи бедни. Господин Госмао от е, ГУЕ. Благодаря, госпожо председател. Беше интересно да чуя тук вземащи решения в комисията. Да казват, че съжаляват за ограничаването на трудовото договаряне. Комисията все пак беше един от двигателите за дерегулирането на пазара на труда в цяла Европа. Вижте какво стана в моята страна, особено в периода на преструктурирането, когато тройката беше водеща. Има сега пълен обрат в посланията от страна на комисията. Сериозни ли сте? Ще видим, когато се запознаем с мерките, предвидени конкретно за Португалия и други, тъй като това, което наблюдаваме през последните 15 години е напълно различно. Комисията се повече завишава амбициите си в екологията. Това е много необичайен зелен пакт, тъй като не разполага с достатъчно средства, особено за фонда за справедлив преход. Твърди се, че ще се взема част от тези средства от кохезионната политика. Говори се за 1 трилион, като се има предвид, че има страни като Португалия, които всъщност тази година ще имат бюджетен излишък, се посочват въпреки това от комисията, че не са постигнали резултати. Откъде ще дойдат парите за всички тези зелени инвестиции? Благодаря ви, аз ще говоря на немски. Аз обръщам внимание на часовника. Има още двама колеги, които трябва да се изкажат. След това ще дам думата за отговори и след това ще приключим. И така, Лифтерис Николао е следващият оратор и Хелене Шлицъл. Тези двама колеги трябва да се изкажат, за другите, съжалявам, няма време. Е, ами, Genau. Имате думата, господин Николао. Благодаря, госпожо председател. Оставам с впечатлението, че това, което казвате, е, че се притеснявате от появата на нова капиталистическа криза. Ние вече имаме опит с предходната криза сега вие обръщате поглед към цифровата сфера, към зеления пакт, за да стимулирате развитието на економиката. Това показва, че за съжаление ще има още повече съкръщаване на работни места. Ако спре използването на лигнитните въглища в Гърция, това ще доведе до сериозна загуба на работни места, тъй като е на лице е технологията, за да се подобри екологичната характеристика на производството на въглища. Има гръцки компании, които изпитват сериозни проблеми, като Ларко, например, това предизвика също намаляване на работните места. Моля, позволете ми да приключа. Моля ви, минете към въпроса. Каква е позицията на Европейската комисия относно правата Микрофонът беше изключен, не се чува въпросът. Е, госпожа Фрицо. Екологичният е, преход е, може да бъде отразен в европейския семестър и годишният преглед на растежа. Ние трябва да направим нужното, за да имаме равни и устойчиви общества. Трябва също да има равнопоставеност, да се отчитат регионалните, глобални ангажименти, да се отчитат целите, заложени в целите за устойчиво развитие от ООН. Като социал-демократ за мен е важно че отправната точка за глобален екологичен преход трябва да бъде справедливият преход който да е съчетан с солидарността. Не бихме искали да изоставяме никой. Освен това, трябва да има конкретни мерки за всичко това. Виждам, че отново се лансира социалния стълб и се надявам всички държави членки да завишат своите амбиции в това отношение. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на господин Добровски за отговор. Госпожо председател, уважаеми депутати, позволете ми да започна с първият въпрос относно връзката бюджета на Европейския съюз и върховенството на закона. Това е, е част от предложението на Европейската комисия за следващата многогодишна финансова рамка. Ние считаме, че спазването на върховенството на закона е от изключителна важност за държавите членки и трябва да се гарантира. Ето защо предлагаме да бъде направена такава връзка. В момента се обсъжда въпроса между законодателите. Беше поставен многократно въпроса за връзката между зеленият преход и конкурентоспособността и економическия растеж. Има проучвания, извършени, които обхващат тази сфера. За съжаление, изводите се, че Зеления пакт ще има умерен ефект върху економиката и заедостта и че няма да има равно разпределение на този ефект. Ще има загуба на работни места, например във въгледобива, но ще се създадат и нови работни места в други сектори ще се обърне внимание на регионите, на хората, които ще бъдат засегнати от този зелен преход. Това беше въпрос, който беше поставен за механизма за справедлив преход. Искам да подчертая, че държавите членки трябва да представят регионални стратегии за справедлив преход, на базата на които ще могат да кандидатстват за фондове от механизма за справедлив преход. Това ще стане в диалог с държавите членки при изготвянето на техните национални стратегия. Беше поставен въпрос за ядрената енергия, за таксономията. Да, действително, аз имам квалификация в областта на физиката, но не в ядрената физика. Това е спорна тема. Признава се, че ядрената енергия ще има своята ролята, роля в прехода като източник на енергия с ниски емисии. Господин Джентилиони има думата. Благодаря, госпожо председател. Действително, по зеления преход можем да откроим както рискове, така и възможности. Има риск за работните места, за конкурентоспособността ни. Това е така. Опитът показва, че подобни значителни преходи винаги са изпълнени с подобни рискове. Както каза току-що Валдис, може да се постигне в крайна сметка справедлив баланс. Рискът, че се избягват измененията в климата, също баланса между конкурентоспособността, работните места. Мисля, че резултатът в крайна сметка ще е положителен. И това ще е така, ако имаме поне два инструмента, с които да разполагаме. Единият от тях е механизма за справедлив преход и вторият инструмент е също нов за защита на економиките и промишлените ни отрасли. Ако сме водещи в международен план за отстояване на правата на нашите економики, да бъдат те равнопоставени, да не се допуска изтичане на въглерод. Затова работим по механизма за налагане на такси, въглеродни такси на границата като защитен механизъм. На второ място, ние обявихме грандиозен план без нужното е финансиране. Знаем, е, че сумата, с която разполага европейския бюджет, не е такава, каквато бихме желали, но има силен ангажимент. Голяма част е, от бюджета на Европейския съюз да бъде заделен за зеления преход. Опитът, който имаме с плана Юнкер, показва, че има ефект на лоста и в този случай този ефект на лоста ще бъде много по-силен и че ще разполагаме с ресурси, които да ни позволят да извършим този справедлив преход. Господин Шмидт има думата. Накратко. Справедлив преход, справедлива Европа са напълно възможни ако инвестираме в устойчива конкурентоспособност. Технологиите ни създават добри възможности, ако ние сме лидери в света по тези нови технологии. За да сме успешни, трябва да инвестираме в обучението, в уменията, в създаването на качествени работни места за хората. Справедливите заплати също са част от всичко това. Енергийната бедност, най-низката цена на енергията е тази, която не използвате, разбира се. Ако не инвестираме в сградите, в жилищата с ниски емисии, също се намалява енергийната бедност. По социалната справедливост и ние искаме да реализираме стълба на социалните права. Той се отнася в голяма степен до социалните, трудовите права и гледаме на този стълб много сериозно. Отчитаме го и в препоръките по страни, така че е много важно да се реализира този социален стълб. И в края на този економически диалог, в първата му част, искам да ви благодаря за направените изказвания, за дадените отговори, за поставените въпроси. От е, гледна точка на Комисията по заедостта се радвам да чуя че се обръща внимание на хората с увреждания, че не забравихме за бездомните хора, които са доста в Европейския съюз, те нямат глас, нямат свое лоби. Може би трябва да обърнем също внимание на и други мълцинства, като ромите. Ще продължим с размяна на мнения по време на Европейската парламентарна седмица през март, е, заедно с националните парламенти. Ще обсъдим въпроса за детската гаранция, за европейската минимална заплата, за работните места и уменията. Ние ще отчетем мненията на националните парламенти, когато вземем окончателно решение по доклада за европейския семестър. С това искам да закрия тази част от е, заседанието ни. Пожелавам ви приятна вечер. Довиждане! just a message to the econ members. За колегите от ЕКОН моля ви да изчакаме, докато колегите ни от Емпъл се тръгнат, за да преминем към следващата ни точка от дневния ред. Малко изоставаме с графика.